Да започнем. Нека да започнем работа. Sta per arrivare, ma approfittiamo. Госпожа Малстром вече е в сградата и ще се присъедини към нас. Скоро. Така че докато изчакваме, ще ви дам малко информация. Искам да ви напомня, че нашето заседание се излъчва на живо така че, моля, когато взимате думата, останете на мястото си. Вчера имахме заседание на координаторите и бяха формулирани следните препоръки. И ще ви помоля сега да помислите дали ще ги одобрите. За да се подготвим за изслушването на номинирания комисар за конституционните въпроси. Докладчик ще бъде ЕНП. За другите номинирани комисари господин Дав ще бъде докладчика. Това са решенията на координаторите. Също така обмислихме дали трябва да подготвим становище по Стокхолмската програма. Насрочихме след това на 2 и 3 декември посещение на делегация, защото Испания ще бъде следващия председател. Ще има по двама души от НП и от групата на социалистите, един от АЛДЕ и един... Guardo alla lunga discussione che abbiamo fatto ieri sera in commissione. Имахме вчера продължителен дебат за решението, взето от Германския конституционен съд. Решихме, че искаме да проведем допълнително изслушване, ако и когато това е необходимо. Правната служба на парламента вече е, подготви своя доклад. Вчера той беше представен в устна форма. Нашият секретарят ще осигури превод на всички езици и вие всички ще получите максимално бързо този материал. Така че това са съобщенията. Ако одобрявате решенията на координаторите, ще сметнем, че те са одобрени. Разбирам, че господин Бърния иска да се изкаже по този въпрос. Заповядайте, господин Бърния. Господин председател, тъй като имаме съвсем малко време, бих искал да посоча една точка. Е, която е последица от дискусията, която проведохме вчера, която беше изключително интересна. Е, коментарите, анализите, изобщо пулките, които трябва да направим от решението на Конституционния съд на Германия. Е, вчера внимателно изслушах дискусията за стълкновението е, между конституционните съдилища в всяка страна и съответните е, решения, е, защото става въпрос за конфликт между национална компетентност и европейска компетентност. Ние като Европейски парламент трябва да изпреварим тези изключително чувствителен дебат в всяка страна. Тези дискусии не трябва да се провежда само в Брюксел или в Страсбург, в един кръг, който ние ние добре познаваме, който винаги е чисто европейски, се питам дали нашата комисия не трябва да поеме инициативата за изнасяне на дискусията в различните столици. Е, дискусия в националните парламенти, защото по силата на Лисабонския договор е, тези парламенти са приобщени към европейската конструкция. Не трябва да бързаме да подготвим тази дискусия, да посочим, че не се страхуваме от нея, да посочим, че ние можем да изпреварим полемиката, дори стълкновенията. и пет, е, в срок от 5 години във всяка от 27-те столици да организираме такава дискусия, да обсъдим бъдещето на Лисабонския договор, споделянето на правомощията. Аз подкрепям координаторите, е, които е, говориха в тази посока. Благодаря ви за това предложение. Лично аз намирам предложението за много интересно. Дори просто защото дискусията от снощи е, е, засяга правомощите на Европейския съюз и е, за бъдеще трябва да предвидим е, дългосрочен труд. Предстои ни дълга работа. Е, трябва възгледите ни да бъдат е, дългосрочни, а не просто да започнем спор с немския конституционен съд. Е, според мен е, е хубаво да приобщим всички страни членки в един общ размисъл. Това е амбициозна цел, но ние разполагаме с 5 години и сигурно ще можем да работим в тази посока. Дали пристигна госпожа министърката? Не искам да започваме дискусия по предложението на господин Бърния тази сутрин. Предложението е амбициозно, основателно и сериозно. Госпожа министъра пристига. Ringraziamo eh, il ministro. Eh... Бих искал да благодаря на госпожа Малстром. Надявам се, че правилно произнасям вашето фамилно. Разбира се, много от вас вече познават госпожа Малстром. Тя е била наш колега. Не, моя колега, защото аз не бях в Европейския парламент, когато тя е била депутат в Европейския парламент. Приветстваме ви, госпожо министър. И много от нас знаят, че сте били от 1999 до 2006 година депутат в Европейския парламент. Онези от вас, които са посещавали Стокхолм, са се срещали с госпожа министър Малстром. Мисля си, че господин Лайнен беше ръководител на делегацията. Господин Дав, мисли си, че беше в състава. И така, благодаря ви, госпожо Малстром, за вашето посещение. И надяваме се, че ще ви виждаме още по време на шведското председателство. Много се радваме, че ще имаме възможност да изслушаме това, което ви искате да ни кажете за програмата на шведското председателство. Искам да ви кажа, че ние сме особено загрижени предвид правомощията на тази комисия. Ние сме особено загрижени за резултата от ирландски референдум за одобрение на Лисабонския договор. Разбира се, има и други сериозни въпроси, като например назначаването на председател на комисията и комисарите. Това вече е направено единодушно, но все още предстои да бъде извършена парламентарната процедура, така че се надявам като представител на председателството да ни информирате за последните събития. Разбира се, ние ще организираме нашата работа по същия начин, както и преди сме постъпвали. Първо ще ви слушаме и след това ще има дебат с въпроси, предложения, коментари. Отправени към вас, госпожо министър. Заповядайте. Госпожо министър, благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, за мен е голямо удоволствие – да се намирам тук, тъй като съм била депутат в Европейския парламент и член на същата тази комисия. Така че много се радвам отново да се срещна с вас. Първо, бих искала да поздравя господин Касини с назначаването му на председател на тази комисия. Искам да поздравя и всички депутати с това, че те са били избрани. Както ви знаете, остават 4 месеца до края на шведското председателство и ние искаме да работим в тясно сътрудничество с вас. Това, което видяхме по време на европейските избори през юни, е един исторически момент. 20 години след събитията през 1989 година, за първ път гражданите от 27 държави можеха да отидат да гласуват всичките. Кой би могъл да помисли преди 20 години, че гражданите на всички тези държави ще имат възможност да гласуват за един демократично избран Европейски парламент? Ако погледнете историята, вие ще видите, че Днес е деня, се навършат 70 години от деня, в който е започна Втората световна война. И освен това, ние виждаме, че се увеличава избирателната активност в много европейски страни за европейските избори, но за съжаление това не въжи за всички държави членки. Точно за това трябва да се запитаме, защо нашите граждани са решили да не гласуват за този прекрасен парламент. Разбирам, че се извършва много активна дейност по преразглеждане на разпоредбите, отнасящи се до провеждането на европейските избори. И Знам, че през есента този въпрос ще продължи да се разглежда сериозно. Шведското председателство работи в условия на сериозни предизвикателства и разбира се, нашите граждани искат да отговорим на техните очаквания. Ние трябва да се справим с последиците от кредитната криза. Последиците включват нарастване на безработицата, нещо, което засяга много сериозно всички държави членки. Също така трябва да можем да се справим с предизвикателството на промяната в климата. Така че по време на нашето председателство ние ще се занимаваме с това. Аз знам, че времето е кратко, за да можем да постигнем нашите цели, но ние трябва да увеличаваме нашата конкурентоспособност, трябва да увеличаваме работните места и трябва да работим за устойчивото развитие и повишаване на качеството на околната среда. От вас се очаква да одобрите новия председател на комисията и целият състав на комисията. Разбира се, още не е ясно и какво ще се случи с Лисабонския договор. Дали той ще влезе в сила по време на шведското председателство, ако това е така. Това означава, че ние ще имаме много кратко време, за да извършим необходимите институционални промени, но ние ще положим максимални усилия, за да можем да проправим пътя за тези институционални реформи. Също така ние много държим на диалога и ние искаме диалогът с вас да бъде реалност. Програмата на шведското председателство е основана върху една програма, продължаваща 18 месеца. Ние я съгласувахме с нашите колеги от френското председателство и от испанското председателство. Ние искаме да гарантираме това, че животът на хората в Европа е по-добър. Искаме наистина животът на нашите граждани да бъде в центъра на нашето внимание. Искаме да повишим доверието към финансовите пазари и също искаме да гарантираме добър финансов надзор. Искаме дългосрочни решения, осигуряващи устойчиво развитие, така че да постигнем нарастване на работните места и да можем да справим с нарастващата конкуренция в глобален мащаб. Всички тези цели са включени във всички наши дейности. Ако искаме да отговорим на тези предизвикателства, също така е важно да можем да предадем на Испанското председателство вече добре извършена работа. Ние трябва да гарантираме, че ще постигнем добри резултати на срещата в Копенхаген през декември. Срещата на групата на 8-те за пръв път призна, че е необходимо да не се допуска повече от 2 градуса глобално затопляне. Ние също така трябва да разработим една петгодишна програма за сътрудничество, известна като Стокхолмска програма. Също така имаме нужда от една стратегия за сътрудничество в региона Балтийско море. Ние се надяваме, че тази програма ще стане един образец и пример за подобно сътрудничество на регионално ниво. Разбира се, ние трябва да мислим в по-общ план за благодействието и мира в Европа и в света. Надявам се, че сте се запознали с нашия вебсайт. Той е достъпен също и за гражданите. Разбира се, ние сме загрижени от намаляването на избирателната активност по време на изборите за Европейския парламент. И се надявам, че ще можем по време на нашето председателство да допринесем за по-добри контакти с гражданите. Аз знам, че комисията Либе следи много внимателно този въпрос. Надявам се, че и вашата комисия също. Европейския съвет през юни взе решение за правни гарантии дадени на Ирландия. Европейският съвет също така потвърди своето желание Лисабонския договор да влезе в сила преди края на тази година. Решението за правните гаранции за Ирландия би трябвало да изясни ситуацията. Става дума за изрични текстове за запазването на неутралитета на Ирландия и за недопускане на промени в данъчното законодателство. Мисля си, че ирландското правителство взе много конструктивна роля при приемането на този текст. Това решение има задължителна сила и ще влезе в сила същия ден, когато и Лисабонския договор влезе в сила. Също така, при положение, че Лисабонския договор влезе в сила, ще бъде взето решение, според което комисията ще продължи да бъде съставена от един представител на всяка от държавите членки, защото това е много важно за Ирландия. Вие знаете, че в 23 държави членки Лисабонския договор е бил прият. В Германия Чешката република и Полша, все още този процес предстои да бъде финализиран. Така че очакваме втория референдум в Ирландия през октомври, съвсем скоро. Надявам се, че резултатът ще бъде положителен в полза на Лисабонския договор. Така ще се гарантира по-голямата откритост, ефективност и демократичност на Европейския съюз. Така също Европейския съюз ще придобие по-голяма роля на световната арена. Принципът за съвместно вземане решение е много важен в законодателната сфера и правомощията на Европейския парламент ще нараснат. По този начин ще може да се задълбочи демокрацията в Европейския съюз. Това увеличаване на правомощият също ще съдейства за увеличаването на доверието, доверието на хората към Европейския съюз. Аз бих искала да благодаря вашата комисия за работата, извършена от колегите Йолайнен, Елмар Брок и други. Аз съм готова да продължа подготвителната дейност за осигуряване на безпроблемен преход към новия договор. Аз знам, че много работа ще трябва да бъде извършена в момента, в който Лисабонския договор влезе в сила, което изисква и сериозна предварителна дейност трябва да постигнем съгласие по редица аспекти. Как, например, ще процедираме с, с законодателните предложения, когато ще има съвместно законодателство? Един друг важен въпрос ще бъде, ако Лисабонски договор влезе в сила, а именно 18-те държави за 18-те депутата, които ще бъдат допълнително избрани за Европейския парламент. Надявам се, че ще успеем да се справим с всички тези предизвикателства. Ще можем да гарантираме осигуряването на преходните мерки, ако Лисабонския договор бъде прият. Също така ние разглеждаме и въпроса за статуса на наблюдатели – За това е важно да обмислим нормите за преходния период, преминаването към Лисабонския договор. Също така важно е да бъде определена ясно ролята на комисията и съвета и споделянето на правомощи между парламента, съвета и комисията. Също така от това от приемата на Лисабонския договор ще зависи търговската политика, политиката за добросъседство. Ние се надяваме, че ще продължим с тези политики на тази нова основа, защото те определят нашите отношения с целия свят. Фактически, трябва да разгледаме също така и ролята на председателя на Европейския съвет. В съответствие с договора ролите са много ясно очертани. Това ще бъде човекът, който ще оглавява дейността на Европейския съвет, ще предлага дневния ред и ще представлява Европейския съюз пред света. Задава се, разбира се, въпроса какво ще случи, ако Лисабонският договор не влезе в сила или ако има значително забавяне. Разбира се, аз се надявам, че това няма да случи, но така или иначе Европейския съюз ще продължи да работи и да се развива въз основа на договора от Ница. Разбира се, ние искаме една по-ефективна Европа, но ние трябва да работим въз основа на това, кой договор е реално в сила. Защо? се отнася до назначаването на новите комисари, ние трябва да разгледаме също така възоснова на действащия договор всички важни въпроси. Но когато говоря за новите комисари, за новата комисия, много е важно тя много бързо да започне работа, за да няма спиране в дейността на комисията. Ние се стремим да предложим отговори на новите предизвикателства в Европа. Надявам се, че по време на пленарното заседание през септември парламентът ще вземе решение да одобри господин Барозо като нов председател на комисията и след това ние ще можем да продължим да се придвижваме напред и да съставим новата комисия. Ако Лисабонския договор влезе в сила, ще има по един комисар, представляващ всяка държава членка. Ако действа договорница, ние ще имаме по-малко комисари, отколкото имаме държави членки. Разбира се, всичко зависи от резултата на референдума в Ирландия. В момента, в който Европейския съвет направи своето предложение за броя на комисарите, ние веднага ще изпратим тази информация в Европейския парламент, така че да, можем, да можете максимално бързо да организирате изслушванията на номинираните комисари. Европейската комисия ще трябва да се справя с редица предизвикателства – сигурно ще има нещо като една преходна или служебна европейска комисия, защото наистина сме изправени пред една изключителна ситуация. Но ние всички в комисията, и в съвета, и в парламента трябва да гарантираме това комисията да е съставена максимално бързо. Ако Лисабонски договор влезе в сила, ще има върховен представител за външната политика и политиката в областта на сигурността. Той ще бъде и заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за външните отношения на Европейския съюз. И разбира се, Европейския парламент също ще взима важни решения в тази сфера. Преди да е назначен такъв върховен председател, председателството, разбира се, ще поддържа тесни контакти с Европейския парламент – това ще означава, че върховният представител ще може да започне да изпълнява своите задължения в деня, в който влезе в сила Лисабонския договор. И накрая, господин председател, искам да кажа, че председателството планира две срещи на върха на 29-30 октомври и на 10-11 декември. През октомври институционалните въпроси ще бъдат основната точка от дневния ред. А и очевидно ние ще трябва да проведем дебат за редица институционални въпроси и също на срещата на върха през декември. Така че есента ще бъде напрегната, ще има много работа. Ние се надяваме, че Лисабонския договор ще влезе в сила и това ще позволи Европейския съюз да бъде по-демократичен, по-достъпен за своите граждани. Разбира се, ще трябва да работим усърдно, за да положим основите за това. И всички трябва да поемем нашата отговорност. Всичките три институции поравно. Знам, че вие сте готови да поемете новите си отговорности и аз голямо нетърпение очаквам работата с вашата парламентарна комисия с парламента като цяло. Благодаря ви за възможността да се изкаже пред вас тази сутрин и разбира с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър, госпожо представител на председателството на Съюза. Вие засегнахте ангажиментите, по които ще работи шведското председателство и то от сега. Ако особено Лисабонския договор влезе в сила, вие и вашите колеги в председателството ще имате много работа. Следващото председателство също ще има много работа. Нашата комисия също ще бъде много натоварена. Мога да ви обещая, че нашата комисия ще бъде насреща, за да приеме необходимите решения, ако Лисабонския договор влезе в сила. Сега, колеги. Вече имам дълъг списък от колеги, които имат въпроси. Господин Мендес Девиго, господин Фокс, Шепфлин, Дъв. Нека започнем с господин Мендес Девиго. Благодаря, господин председателю. Добре дошли от дома, госпожо Малстрам. Зная, че разбирате испански. Искам да кажа, че ние от НП много се радваме да ви видим тук. Е, знаем какви са вашите постижения на европейско ниво. За нас беше загуба да излезете от Европейския парламент, но сега вие помагате на Европа от шведското правителство. Имам няколко въпроса си. А, на доста от тях намерих отговор днес сутринта във вашия вебсайт. Те са свързани а, и с конституционните въпроси, предмет на работа на тази комисия. За това ще задам само един въпрос и ще направя една бележка, за да оставя повече време на колегите да зададат своите въпроси. Мисля, че в новата комисия ще има един много деликатен пост а, на виш, върховния представител. А, господин Деран или който и да е той, той ще носи две шапки. Съветът ще трябва да извърши това назначение и за тази цел вие ще трябва да работите в тясно сътрудничество с настоящия парламент. Това ще бъде ключов момент за назначаването на цялата комисия. Кой ще бъде този човек? Ще отговори ли на очакванията на парламента? Затова ви моля като израз на приятелство, да държите парламента в течение, за да не се окаже, че действаме насляпо и назначаваме човек, когато парламентът не познава. Това беше бележката. Що се отнася до външната служба? Има ли някакви предложения във връзка с европейската дипломация? Докъде сме стигнали в момента? Това е въпрос, който трябва да бъде решен от вашето председателство, евентуално от испанското председателство. Въпросът е с ключово значение. Имате ли предвид някого? благодаря ви още веднъж, Сесилия, предварително. Председателят, благодаря. Сега господин Хауреги поиска думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Малстрем. Благодарим за информацията, която ни предоставихте. Споделям основната насоченост и духа на това, за което вие говорихте, но аз и колегите от групата на социалистите имаме някои въпроси към казаното от вас. Имаме и някои опасения, които бих желал да споделя. Най-напред. зад всичко казано от вас се крие фактът, че шведското председателство се опитва като ключов елемент в а, а, своя мандат а, да допринесе за влизането в сила на Лисабонския договор. Вие наистина се опитвате да дадете сериозен тласък на този процес. Ако обаче въпросът с ирландския референдум се реши, ще останат някои други проблеми трябва да се работи с чехите. След като този проблем а, с ирландците се реши, ще има други трудности. Това имам предвид. Какво прави шведското председателство в тази връзка? На второ място. Нещо също важно – аз е, внимателно слушах това, което казахте за това колко важно е а, парламентът да подкрепя предложенията, които внася в парламента съвета. Вярно е, че 27 е, държави през юни ни направиха предложение, но също така вярно е, че нашия парламент има известни резерви. И от всички групи може би в ЕНП има доста голямо противоречие, разногласие за начина по който е, това одобрение може да бъде дадено. Въпросът ми е как ще спечелите евродепутатите, които смятат, че е по-добре е, Барозо да бъде одобрен след като е, вече са в сила лисабонските процедури. Какво може да прави шведското председателство в момента по този въпрос? Защото наистина това е в основата на всички наши разисквания. Има много хора в този е, парламент, които искат одобряването на председателя, респективно на членовете на комисията, да бъде извършено след като Лисабонския договор влезе в сила. Но има и такива, които искат да действаме възможно най-бързо. И останалите казаха не. Искаха през юни да го одобрим. Не, отложихме за септември. Значи съветът на председателите на 10 септември ще реши дали да включим въпроса в дневния ред за пленарното заседание през септември и никак не е сигурно, че ще бъде извършено такова включване в дневния ред. Въпросът ми е защо да не изчакаме до ратифицирането на Лисабонския договор и защо смятате, че трябва толкова бързо да действаме, вие като представител на съвета. И третият ми въпрос. Говорихте за институционния баланс между парламента и комисията. Вие знаете, че настоящият парламент подкрепя подобен баланс и го обвързва с външната служба на Съюза. Но за да има такъв баланс и такава връзка, е, външната служба е, ще е необходимо тази външна служба да бъде част от комисията. Това ли е виждането и на съвета и как смята, че ще се уреди въпросът е, с институционния баланс в такъв случай? И на последно място искам да кажа нещо, което засяга всички ни. В някои държави членки вашата и моята, участието на изборите за Европейски парламент не беше чак толкова зле. Но в други държави членки избирателите се представиха по-масово, например Белгия. Все пак има една опасна тенденция хората да бъдат отблъснати от Европа. Сега хората са хора и те си имат право да мислят каквото искат. Дори в тази зала има хора, които застъпват евроскептични и дори антиевропейски мнения. Моят въпрос е, ще има ли някаква инициатива, предложение от страна на съвета в тази връзка? Ще излезе ли съветът с нещо, което да ни помогне да решим този структурен проблем? Структурният проблем, който се дължи на представите на хората за Европа. Преди няколко години много хора бяха така развълнувани от идеята за Европа, от представата за нея, а днес това вече не е така. Председателят. Друг въпрос? В един момент бяхме решили да подновим Лисабонската стратегия, защото Лисабон е мечта. През 2000-та година европейците пожелаха да направят от Европейския съюз най-конкурентоспособното пространство в света с най-многобройни работни места, най-голямо качество на живот и най-голяма еднородност на обществото. Идеалът е чудесен, но не го постигнахме. Ови, е, през последните години не направихме крачка напред е, по този път. Това е тъжната истина. И затова въпросът ми е следният. Е, годините изтекоха, целта не е постигната. 2010 година е на вратата ни. Питам, Европейското председателство и съветът, имам предвид дискусиите между различните председатели на съвета, Та, работят ли те за осъвременяването на Лисабонската стратегия? Приключвам, защото изказването ми беше дълго. Последен въпрос. Достатъчен ли е инструментариума на Европейския съюз? Вие казахте, вие наблегнахте на факта, е, че приоритета на шведското председателство е Европа в криза. Това е ясно. Добре, но аз питам, е, с какви инструменти разполагаме? Европейския съюз е, е ли нещо повече от координиране? Е, достатъчно ли е да се знае, че извън валутната политика правителствата на европейските държави и шведското председателство смятат ли, е, че економическия и валутен инструментариум, с който разполагаме, е достатъчен? Господин председателя, дава думата на колегата Дав. Uh, Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа колко се радвам, че виждам Сесилия. Вярвам, че на вас ви харесва да сте председатели на Европейския съюз. Не. Не сте ни казали това още, но може би ще го споделите, когато навлезем в същинската дискусия. Първо, по въпроса за назначаването на председателя на Европейската комисия. Е, господин Кареги каза, че процесът е прибързан Аз е, самият не съм убеден, че парламентът може да бъде обвинен в прибързана работа по този въпрос. Смятам, че беше правилно да отложим вземането на решение от юли за септември. Защото това позволи на всички ни дълбоко да си поемем въздух и малко по-сериозно да помислим по този проблем, отколкото можехме да го сторим през юли. Имам предвид да помислим за проблемите, с които ще се сблъска председателят на комисията. Поразен съм обаче от необходимостта, съгласно договора, парламентът да сътрудничи с съвета цел назначаването на комисията да бъде извършено ефективно и ефикасно. Ние сме а, убедени, че е уместно и редно да се действа при условията на сега действащия договор. ако се спре сега процесът, и е, се изчака влизането в сила на един бъдещ договор, което не е сигурно, е, ще се стигне до протакане и всъщност ще нарушим сега действащите договори. Затова аз е, по-скоро съм склонен е, да действаме вече през септември и да одобрим кандидатурата за председател на съвета. Извинете, на комисията. Искам обаче да ви е, попитам нещо за председателя на съвета. Първо, ще бъдете ли в състояние да издигнете кандидатура на заседанието на Европейския съвет през октомври? В момента не ви питам за имена, но за нас ще представлява интерес – спецификацията, длъжностната характеристика, която ще направи шведското председателство за председателя на съвета. Ние, вие какво очаквате да бъде този председател? Фигура от типа на Саркози или или някакъв по-скромен председател? А, е, нещо, което би отговаряло на вкусовете на Федерална република Германия. Мисля, че е уместно парламентът да се произнесе за това какъв тип председател на Европейския съвет а, а, би трябвало да бъде избран според вас. Разбира се, ние а, изцяло ще се съобразим с факта, че избора на конкретната личност е, е изключителен прерогатив на самия съвет. На трето място, в референдума в Ирландия, макар сегашната кампания да е значително по-качествена от предишната, все още ми се струва, има е, някои странности, е, странни аргументи, които се изтъкват е, от опозицията на Лисабонския договор. Става дума за призрака на турските земеделци, кой, който броди а, и се заплашва с него а, в случай, че Лисабонския договор влезе в сила. А, е, ще бъда благодарен, ако вашето председателство вземе отношение по е, самия подход към кампанията. Разбира се, е, този призрак, този образ на турския земеделец трябва много по-ефикасно да застане така в центъра на нашата работа, отколкото можахме да се справим с заплашителния образ на полския водопроводчик през 2005 година. Най-сетне. Всички се надяваме, че Лисабонския договор ще влезе в сила, но е, това не трябва да става е, без е, да се отдаде надлежното внимание на подготовката за това, което ни очаква след Лисабон. Мисля, че обществото вече е, е станало цинично по отношение на процеса е, на е, преговори и ратифициране на този договор и за това, ако, влез, ако се надлага да, или ако се стигне до там да влезе в сила Лисабонския договор, трябва да помислим за една много хубава церемония, с която да отбележим това, за да създадем необходимите положителни впечатления у хората да разберат те, че най-сетне Европа а, предприема много важна, качествено нова стъпка в своето развитие. И ако искате добре да пласирате своята партия, мисля, че винаги а, а, мога да препоръчам Прага като подходящо място за, за вашето празненство, нали, по този повод, влизането в сила на Лисабонския договор. Фокс. Благодаря, господин Фокс. Good morning, minister. Добро утро, госпожо министър. Благодаря за това, че дойдохте е, да се срещнете с нас днес във връзка с назначаването на председателя на комисията. Според нашата група вие трябва да продължите на основание е, договора от Ница, освен ако не е сигурно, че е ратифициран Лисабонския договор, защото това ратифициране ще отнеме време и, както казаха колегите, ще се стигне до протакане, което ще ни обърка. Надявам се, че вие ще продължите да действате по отношение на значаването на комисията а, на основание договора от Ница. Ако и когато Лисабонския договор бъде ратифициран, тогава можем да помислим как неговите норми да бъдат съобразени. По отношение на назначаването на председателя на съвет. Британският министр по европейски въпроси, баронеса Кинък, ясно заяви, че британското правителство ще подкрепи назначаването на Тони Блер. Питам се, какви са вашите виждания и мислите ли, че издигането на определена личност като кандидат е нещо, което да се приветства и дали се отнасяте положително към Тони Блер, към а, кандидатурата на Тони Блер? Онези, които помнят министър-председателството на господин Блер, са достатъчно ужасени. И се питам, дали е, така перспективата Тони Блер да стане председател няма да се отрази върху гласуването в Ирландия. Най-сетне, е, вие засегнахте в своята е, реч въпроса е, за е, мира, правата на човека. Е, бихте ли засегнали накратко положението в Бирма? Смятате ли да направите нещо за ужасяващата ситуация там? Сан Сучи ще бъде ли освободена? Ще бъде ли сред, сред приоритетите ви е, подобно действие? You, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър, за това, че дойдохте днес да срещнете с нас. Във вашето уводно слово вие говорихте за по-безопасна Европа, говорихте за Стокхолмския процес. Искам да поставя въпрос, свързан с сигурността. Мисля си, че вие не споменахте пряко за енергийната сигурност а това е нещо, което е също тясно свързано с стратегията за Балтийско море, за което вие говорихте. И това ни води към ролята на Русия. Искам да попитам как председателството да разглежда този сложен въпрос. Вторият ми въпрос е по-специализиран. Как шведското председателство в момента вижда бъдещите отношения между постоянния председател на съвета и страната, която ще бъде председател на Европейския съюз. И в допълнение към въпрос на господин Дав, ако говорим за личността на постоянния председател, няма ли някакви предпочитания към някой от по-малка държава или може би предпочитанията са по-скоро към някой от голяма държава? Още един, също по-специализиран въпрос. Има ли някакъв механизъм и ако има, то да, механизъм за предаване на задачите от една тройка председателства към следващата. Аз се интересувам от това лично, защото Унгария ще бъде страна председател след испанското председателство. Извинете, Белгия. Delle колега Хефнер? Да, аз също на свой ред бих искал да ви поздравя с добре дошла и да ви благодаря за интересната информация, която ни съобщихте. Мисля, че говори от името на мнозинството от нас, когато заявявам, че според нас в момента Европейския съюз е в деликатно положение, но пък е в сигурни ръце, защото Швеция е председател. Бих искал да задам няколко въпроса. Първият въпрос е свързан с назначаването на следващата комисия и на нейния председател. Няма да скрия от вас, че моята група и други колеги смятат, че е, Европейски съюз може да предложи нещо по-подходящо от кандидата Баросо и че Европейския съюз заслужава нещо по-свясно. Но въпросът ми е, вие смятате ли, че от чисто юридическа гледна точка ние можем да разделим избора на комисарите от избора на председател на комисията. Комисарите да са избрани по един договор, а председателя на комисията по друг договор. Възможно ли е това и как би се отразило това на обществеността? Вторият ми въпрос е следният. Вие подчертахте две точки – от една страна, доверието на европейските граждани в Европейския съюз и засилването на това доверие, ако, Европе... ако Лисабонския договор влезе в сила. Тогава вие бихте направила е, всичко, което правомощията ви ви позволяват, за да употребите инструментариума е, по силата на Лисабонския договор. Но аз искам да ви попитам. Е, гражданите и гражданките на Европейския съюз в различните държави членки разполагат с известна възможност за пряко или непряко участие в европейската политика. Това е много важно за Европейския съюз. Решенията трябва да бъдат взимани в съгласие с европейските граждани. Знаем, че Лисабонския договор предвижда гражданска инициатива. Лисабонския договор предвижда и други възможности за граждански инициативи. Затова ви питам е, какво възнамерява да направи шведското председателство, когато влезе в сила Лисабонския договор. Не случайно ви задавам този въпрос – от дълго време този въпрос ме занимава и оставам с впечатлението, че е загубено много време. Отдавна можехме да постигнем напредък, е, но не го направихме и затова ви питам какво възнамерявате да направите като шведско председателство, защото понякога ни беше трудно да поемем инициативата за нови директиви. Благодаря, казва председателят. Давам думата на Сан Гимбир. Благодаря. Благодаря ви много. Имам три конкретни въпроса, които искам да задам. Първият е свързан с решението на Конституционния съд на Германия във връзка с Лисабонския договор. Въпросът бе задълбочено разискван в нашата комисия. Ние проявяваме голям интерес към него. Много интересно бе да се а, е, прочете как а, е, тълкува Конституционния съд а, е, върховенството на общностното право. Всъщност, а, дали този въпрос е изцяло германски по характера си или той се отразява върху начина по който общностното право се тълкува на цялата територия на общността. Това е първият ми въпрос към вас. Вторият ми въпрос, госпожо Малстром, е свързан с ниската степен на участие на избирателите в изборите. Има много причини за това. Но една от причините е, че според много хора Европейския съюз е затворена система. И няма да бъде целесообразно ние в парламента да гледаме в последния момент преди изтичането на мандата въпроса за бюджета и е, за разходите. Но това е, е проблем, към който Швеция е имала голям интерес в продължение на години. Е, какво мислите за бюджета за 2007 година в тази връзка? Е, ще направи ли шведското председателство е, необходимото е, за да предостави на парламента цялата необходима информация, която парламентът, впрочем, е поискал за разходите на съвета? Защото ние, като парламент, би трябвало да одобрим изпълнението на бюджета. Значи, в тази връзка ми е въпроса за бюджета от 2007 година и ще ни предоставите ли информация за разходите на съвета? Следващият ми въпрос е свързан за социалните тенденции в Европейския съюз. Вие, госпожо министър, идвате а, от Швеция, а, където а, се е постави сериозен въпрос, свързан с решението Ваксхон на Съда на Европейските общности. Сега в Дания има хиляди полски работници, които се третират като хора втора ръка. Те получават много по-низко възнаграждение от датските работници. Това е ужасно. Значи и хората а, с чуждо гражданство получават а, много а, по- ниско възнаграждение. Това е част от последиците на решението Ваксхолд. Какво мисли шведското председателство по този въпрос? И какво смятате, че може да се направи, за да а, избегнем и да а, сложим препятствия пред социалния дъмпинг, а, да попречим на а, държавите е, членки и на работодателите в тях да плащат на хора от други страни а, в пъти по-малко, отколкото на своите работници. А, председателят, господин Салапто rispetto al dibattito. Господин председател, е, бих искал да се върна към дискусията, която проведохме вчера, която продължава и днес. Е, непрекъснато изплуват два въпроса. Първо, Лисабонския договор и второ, участието на гражданите в европейските избори. Е, за Лисабонския договор. Всички, които имат известен европейски парламентарен опит, могат а, да искат само едно, колкото се може по-рано да влезе в сила Лисабонския договор. Той е резултат от сложното развитие на сложните европейски е, структури. И заради това е, бих искал да ви помоля да ми позволите съвсем откровенно да кажа какво мисля нещата, далеч няма да бъдат прости, както за приемането, така и за прилагането на този договор. Аз съм убеден, но това е мое лично убеждение, е, е, с което участие се е, обяснява нищожното участие на избирателите в европейските избори, Знанието ми е, че в Европейския съюз има силни, могъщи институции, които не гледат с добро око на засиленото участие на гражданите в Европейския парламент. Нека да си припомним бюрократичните инциденти, които далеч не улесняват работата ни с избирателите и приемането и прилагането на Лисабонския договор няма да бъде панацея и бъде, би било прекалено оптимистично да вярваме в това. Остава си проблема с участието на гражданите. Лисабонският договор набляга на това, но това няма да бъде достатъчно, ако няма по активна информация за оперативната работа на парламента, на съвета и на комисията. Аз е, е говоря за моята родина, за Италия. Италианските граждани не знаят, че е, в повечето случаи е, италианското национално законодателство е плод на европейското законодателство, че италианските закони в мнозинството си се приемат в Брюксел. понякога дори е, италианските депутати имат погрешни възгледи за бъдещето на европейските институции. Твърди се, например, че е, депутатите в Европейския парламент взимат големи заплати, и аз непрекъснато трябва да се обяснявам. Непрекъснато трябва да се обяснявам това, което съм изкарал, защо съм го изкарал. Има начини да се предоставя писмена или устна информация или по телевизията, е, но по тези канали не тече информация за инициативите и за работата на Европейския парламент. И за това смятам, че е, би било подходящо, докато чакаме приемането на Лисабонския договор, компетентните органи на върха да поемат инициативи за информиране на гражданите, за да могат те да разберат изцяло работата на Европейския парламент. Това е работа в техен интерес. Е, толкова много неща се вършат, за които хората не знаят. Можем да ги формираме както за направеното, така и за това, което ще бъде направено, за да приобщим гражданите към нашата работа. Възползвам се от е, е присъствието на шведския министр – за да потърсим решение, което да се отрази на работата на медиите. Не знам какво става в другите страни, обаче в Италия, в ежедневниците, ако има половин страница за Европейски съюз, това е цяло чудо. Имаме половин час реклама на ден по телевизията, а няма и дума за Европейския съюз трябва да има политическа воля е, за насърчаване на медиите да говорят за Европейския съюз, още повече, че за това им се отпускат и средства. Можем да постигнем резултати. Но трябва да наложим по-обилна информация по европейските въпроси. Това би било е, много положително извън приемането на Лисабонския договор. Е, мисля, че е, опитахме е, да направим принос към този проблем, който е обект на консенсус и по този начин ще увеличим участието на избирателите в европейските избори. I'd like to, uh... Госпожо министър, един конкретен въпрос към вас. Беше зададен тук въпроса за общата външна служба. Аз бих искал да ви помоля да обясните какъв е подхода на шведското председателство. Предишният подход преди първия ирландски референдум беше да се подготви въпросник до всички държави членки. Там бяха зададени много основополагащи въпроси. Мисля, че много държави бяха в паника, когато те осъзнаха, всичките последици на Лисабонския договор. И наистина има много сложни въпроси. Въпроса за финансирането, например, да не говорим за ролята на Европейския парламент при създаването и функционирането на външната служба. Знам, че това е деликатен въпрос, но все пак какъв е вашия подход и дали имате някакви конкретни предложения ако, както се надяваме, ирландски референдум завърши с добър резултат. Дали възнамерявате да разпращате въпросници или вече имате формулирани предложения, които може да разпространите? И дали а, процедурата с въпросниците е замразена? Знам, че преди няколко месеца тя беше замразена. Може би предвид вашия подход към прозрачността, можем да получим повече информация по този въпрос. Благодаря ви. <clears throat> Благодаря ви. Мисля си, че имаме много материал за размисъл и особено това въжи за вас, госпожо Малстрън. Имам и аз въпрос. Въпреки, че осъзнавам, че едва ли ще може да отговорите веднага, на този въпрос. Да не говорим, че бяха зададени толкова много въпроси, но все пак ще се опита малко да обединя различните сюжетни линии и да погледна към бъдещето. Въпросът ми е. Проблемът за имиграцията е важен въпрос за хората в Европа и за съвета. Някои страни са в криза. Не говоря само за Италия, но и Италия е една от тези страни. Ние говорим за свободата на движение на хората в рамките на Европейския съюз. Винаги сме придавали голямо значение на човешките права. Винаги сме се стремили да защитаваме най-слабите и най-бедните, включително и извън Европейския съюз. Очевидно, тук имаме предвид хората, които са жертви на организираната престъпност и експлоатацията, явления срещу които ние се борим. И това са хора, които са застрашени не само с насилие, но много често със смърт. Но въпросът ми е, дали това се разглежда като един европейски проблем? Въпрос, който Европа трябва да решава като едно цяло, а не да оставя отделните държави членки да се борят с този въпрос. Благодаря ви, дами и господа. Смятам, че всичките въпроси имаха нещо общо и това е, че те всичките бяха сложни. Ще се постарая да отговоря, макар и може би твърде кратко, на всички въпроси. Започвам с въпроса на моя приятел господин Мендес Девиго. Вие зададохте въпрос, който беше подхванат и от другите оратори, а именно върховния представител и външната служба. Вие питахте как ще се осъществява комуникацията между върховния представител и Европейския парламент. Ние в петък ще се срещнем с господин Бузък, председател на Европейския парламент и точно ще обсъдим този въпрос как да осигурим един безпроблемен и ефективен диалог между Европейския парламент и съвета в тази област. Така че ние ще обмислим подробно този въпрос и ще потърсим необходимите процедури. Що се отнася до външната служба, то ако Лисабонския договор, ако Лисабонския договор е прият, то в края на октомври на заседание на Европейския съвет ще можем да решим всички институционални въпроси, ще номинираме всички комисари, ще можем да номинираме върховния представител и председателя на съвета. Също така се надяваме, че ще можем да приемем една обща рамка за дейността на външната служба, но това ще позволи на по-късен етап върховния представител да представи на съвета, в диалог, разбира се, Европейския парламент, да представи вече по-подробно как ще функционира външната служба. Разбира се, по време на словенското председателство беше извършена значителна дейност и за нас тази дейност беше много полезна и ние продължихме започнатото от вас. Съгласна съм с вас, наистина по това време ситуацията беше много деликатна, много сложна. Държавите членки не знаеха винаги подробности, включително и за длъжностните лица, тяхното назначаване, механизмите за финансиране. Но, разбира, съм съгласна, ние трябва да уважаваме мнението на ирландския народ – но така или иначе основите за нашата работа са положени. Разбира се, обсъжданията продължават, защото винаги изникват нови неща и разбира се, ние ще продължим в момента, в който Лисабонския договор влезе в сила, ние ще продължим много подробните дискусии и идеята ни е да предложим много ясно предложение на държавите членки, след като изслушаме всички мнения по важните въпроси. Разбира се, някакви аспекти от дейността вече ще бъдат извършени, но някои аспекти зависят от резултата от ирландския референдум. Разбира се, още веднъж подчертавам, това е нещо, което е изцяло в ръцете на ирландския народ. Също така ви попитахте дали има други проблеми с Лисабонския договор извън очаквания референдум. Да, все още очакваме при подписването от страна на полския президент. Също така в Германия се очаква процесът на ратификация да бъде финализиран до края на септември. И има също така различни процеси, които се развиват в Прага и ние не знаем кога те ще приключат. И искам да ви напомня нещо, което знаете. Всички страни са се ангажирали с полагане на максимални усилия за гарантирането на влизането в сила на Лисабонския договор. И също така ние знаем, че в Чехия двете камери на парламента са ратифицирали с голямо мнозинство договора, но разбира се, всяка страна трябва да финализира процеса на ратификация. И ако този процес не бъде финализиран, то тогава няма да има Лисабонски договор. Така че, разбира се, ние се надяваме, е, че и референдумът в Ирландия на 2 октомври ще внесе яснота. Господин Хайге и други задаваха въпроси за председателя на, комисия, защ... на комисията, защо трябва той да бъде назначен сега. Ние смятаме, че в момента сме в извънредна ситуация. Има огромна криза. Проблемът с климата е много важен. Ние имаме нужда от европейско лидерство, силни европейски институции. И ние трябва да поемем водеща роля в глобален мащаб по тези въпроси. Съветът одобри господин Барозов като наш кандидат. Неговото име също така е добре известно. На вас той сами е известен. Има едно тясно центристско мнозинство в резултат от европейските избори и Европейския съвет реши, че независимо от резултата с Лисабонския договор, е важно да запазим господин Барозо като председател на комисията. Така ли, е, че трябва да се извършва дейност, свързана с економическата криза, с промените в климата, борбата с организираната престъпност. Ние имаме нужда от лидерство. Имаме нужда да предложим конкретни резултати на гражданите на Европа. И много хора гледат към нас и задават въпрос, защо тези хора не са загрижени от европейските въпроси. Аз самата съм политолог. Аз съм много лоялен член на тази парламентарна комисия. Мисля си, че ние сме малко повече загрижени от институционалните въпроси, от отколкото от въпросите, които вълнуват обикновените хора. Те искат да знаят дали ще могат да запазят работата си, те искат да знаят какво ще се случва с климата, какво се случва с престъпността, дали има борба срещу престъпността. Разбира се, ние трябва да работим по демократичен и прозрачен начин. Така трябва да работят нашите институции, но ние трябва да покажем на гражданите на Европа, че ние сме готови да заемем водеща позиция и да решаваме належащите проблеми ново избраният Европейския парламент все още нямаше възможност да вземе окончателно решение за председателя на комисията. Аз се отнасям към това с разбиране, но аз се надявам, че ще може през септември да вземете решение за господин Барозо, така че Европейската комисия да може да продължи да подпомага Европейския парламент и съвета във важната дейност, която трябва да бъде извършена. Лисабонската стратегия, да, това е много важен въпрос. Шведското председателство и съветът разглежда това като свой приоритет. На всички заседания на съвета това се обсъжда, решава се кое е добро, кое е не толкова, защото ние трябва да знаем как да продължаваме да работим за напред. Защото не става дума само за сегашната економическа криза. Ние трябва като дългосрочна задача да разглеждаме възстановяването на доверието, а също така и осигуряването на устойчиво развитие, устойчива економика. Трябва също така да обсъдим как използваме общия бюджет, с който разполагаме. Ние ще се постараем да извършим колко колкото се може повече работа. Шведското председателство ще организира редица семинари и конференции и след това Испанското председателство ще може да продължи нашата дейност и може би то ще успее да предложи решения и заключения на срещата на върха през март. За председателя на съвета. Да, има упоменаване в договора каква е ролята на председателя. Може би на този етап не трябва да тълкуваме договора – в договор изрично е разписана ролята и когато Лисабонския договор влезе в сила, можем да обсъдим и да изслушаме мненията на Европейския парламент, на държавите членки за ролята на ротационното председателство и как то работи. За сега все още твърде рано да мислим в конкретни подробности все още трябва да се изчака Лисабонския договор, трябва да изчакаме какво ще кажат държавите членки. И разбира се, както казах, ние се надяваме да разгледаме този въпрос сериозно през октомври, след приключване на ратификацията. Шведското председателство не участва активно в кампанията в Ирландия. Ние всички виждаме желанието на ирландското правителство, на различни организации – да подпомогнат приемането на договор, но разбира се, ние не участваме в това. Ние се срещахме с външния министри на Турция и с други. И всъщност нашите обсъждания протекоха много добре. Аз лично се надявам на висока избирателна активност в Ирландия, но шведското председателство не смята, че негова задача е да се намесва в този процес. Благодаря ви за вашето предложение за церемония. Ще го отразя в а, моите срещи и разговори с а, колегите. Господин Фокс, все още предпочитаме да слушаме. Да, знам за британското предложение. Аз мисля, че вече има 15 или 20 имена, които се спрягат като възможни постоянни председатели. Разбира се, това е нещо, което има във вестниците, дори може човек да чуе в слуховете. Но колкото по-близо се придвижваме към процес. Разбира се, все повече имена ще се чуват, но сега в момента, разбира се, е много трудно да мислим кого да назначим на работно място, което все още не съществува, тъй като все още договорът не е влязъл в сила и не искам да изказвам никакви предположения. Вие ме попитахте за Бирма. Изцяло споделям вашата загриженост за ситуацията с човешките права. По принцип, човешките права са един от приоритетите на нашето председателство. Европейският съюз и съветът вече многократно са обсъждали въпроса за Бирма. Също а, така ние много внимателно следим какво се случва с госпожа Онсан Сучи и ние непрекъснато реагираме и постоянно реагираме, когато има някакви промени. Така че това е нещо, което е много важно за нас и ние споделяме изцяло вашата загриженост за ситуацията в Бирма. Господин Шоплин. Да, по въпроса за Русия. Планираме да проведем среща на върха тази есен с Русия. Това е, разбира се, важен съсед на Европейския съюз. Ние в момента преговаряме за ново споразумение с тях, с Русия. Разбира се, енергийната сигурност ще бъде поставена на дневен ред, както и сигурността като цяло. И разбира се, енергийната сигурност в нашето отношение с Русия ще бъде на много предно място в дневния ред. Що се отнася до инициативите? Извинете, не бяхте вие, беше друг депутат. Да, аз знам, че госпожа Кауфман от тази парламентарна комисия предложи uh, предложи доклад и този доклад съдържаше конкретни предложения. Аз мисля, че това е важна част от договора и ние наистина ще подпомогнем заключение на този доклад да бъдат реализирани колко се може по-бързо. Е, също така, извинете, вие питахте за различните тройки председателства. Ние много добре работихме с чешкото и френското председателство от самото начало, или още от преди да започне френското председателство. Това беше много важно. И също така ние, шведското председателство, е, смятаме да осигурим такова сътрудничество с, с страните, които ще съставят следващата тройка председателства. Ние вече се срещнахме и лично аз се срещах с колегите от предишната тройка председателство и бъдеща тройка председателства, така че да осигурим гладък преход и да гарантираме това, че всички тези сложни процеси са в центъра на вниманието и че имаме открит диалог за това как да постигаме напреда. И разбира се, що се отнася до предстоящото испанско председателство, ние практически всеки ден контактуваме с тях и ние се надяваме, че преходът ще бъде максимално безпроблемен. Аз мятам, че това сътрудничество между тройките председателства или в рамките на тройките председателства е нещо много полезно. Господин Сандъргард, да, в рамките на съвета ние не обсъждахме решението на Германския конституционен съд той не беше този въпрос включен в официалния дневен ред, но разбира се, ние всички внимателно следим ситуацията. В различните страни има различни процедури. Вие в Дания и ние в Швеция имаме доста сериозен парламентарен контрол. И има различия между страните. А, така че мисля се, че това въжи за това, което се случва в Германия. И не смятам, че ние можем да се намесваме германския договор изрично каза, че Лисабонския договор не противоречи на германската конституция, но съдът поиска да бъдат внесени някои промени в германското законодателство и вече промени, тези промени се разглеждат в двете камери на, камери на германския парламент. Знам, че вие сте докладчик по въпроса за освобождаване от отговорност. И разбира се, е много важно да се изяснят всички ясноти. по Ваксхолм? Може би ние тълкуваме решението на съда малко по-различно. Не, това не е карт бланш за социалния дъмпинг. Ние смятаме, че трябва да бъдат направени малки промени. След това това също има различни случаи на европейско ниво и смятаме, че трябва да се работи с социалните партньори. Ние вече започваме да провеждаме семинари, така че да гарантираме, че законодателството отговаря на директивата за работно време. Тоест, ние тук работим и на европейско ниво, и на нивото на Швеция, на държавното ниво. Надявам се, че отговорих на вашия въпрос малко по-рано рамковото решение или по-скоро рамката за върховния представител ще бъде одобрена на заседанието на Европейския съд през октомври и вече ако наистина тази длъжност се създаде, то тогава ще обсъждаме нещата с повече подробности. Господин председател, да, миграцията е изключително важен въпрос за нас и е, наистина в съвета много често се обсъжда този въпрос. Ние следим какво става в Южна Европа. Това е нещо, което винаги е в центъра на нашето внимание и това също е част от Стокхолмската програма. Разбира се, ние осъзнаваме, че това е един сложен, многоаспектен проблем, който не може да бъде решен на едно или даже няколко заседания на съвета. Ние трябва също така да отчитаме и ползите от миграция, защото ние искаме да има законна миграция, предвид демографската ситуация в Европа. Но също така трябва да обмислим как да си помагаме взаимно в случаите на незаконна миграция, за да избегнем трагедиите, които се случват. Искам да ви уверя, че наистина този въпрос е в нашия дневен ред и заема там важно място. Много ви благодаря за вниманието. Allora, io ringrazio. Благодаря ви. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия по толкова важни въпроси. Е, благодаря и на госпожа Малстром за това, че дойде между нас, че проследи дискусията и че отговори на въпросите, макар че някои от тях е, са зависими от следващата ни работа, но ние знаем, че вие ще продължите да работите, ние също ще продължим да работим и ще се видим отново. Вие ни обещахте е, отново да дойдете в комисията преди изтичането на шведското председателство. Благодаря ви от сърце от мое име и от името на всички членове на комисията.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 Possiamo riprendere i lavori? Предлагам да продължим работата си. Allora possiamo dare vita. И така, предлагам да пристъпим към втората част от работата ни, да се спрем на останалите точки от дневния ред. Напомням ви, че срещата с госпожа Малстром а, няма да спре до тук. Ще има среща на госпожа Малстром с председателя на Европейския парламент, господин Бусик. И мисля, че трябва да има представител и на нашата комисия, за да се подчертая работата за сътрудничество и координация между съвета и парламента. Аз и по-специално е, с, с е, а, е, работата на Конституционната комисия. О, остават ни точка 8, 9 и 10 от дневния ред, а именно нашето мнение е за бюджета на нашата комисия и по принцип бюджета в неговата сложност. Целият бюджет в неговата сложност. Така, по време на нашето последно заседание, ние подробно обсъдихме доклада на колегата Шепфилд и определихме срок за представяне на предложения за изменения. До сега има 14 изменения, по които трябва да говорим, да, които трябва да гласуваме. 6 предложения на колегата Весер Шмидт, заповядайте, вие сте заместник председател на комисията, заповядайте на президиума. Всички заместник-председатели, естествено, са поканени да заповядат, ако желаят да седнат на президиума. Но сега ние много така скромно си седим по местата. Шемплин, Шмидт и Валтери. Заповядайте. Докладчикът е, може да даде своето мнение за измененията. Авторите на измененията също могат да посочат някакви обяснения и ако докладчика реши, ще отговори и след това пристъпваме към гласуване. Господин Шопнин, има думата е, по измененията. Благодаря. Господин председател, наистина ние имахме много подробен дебат по време на последното ни заседание, за това няма да отнемам от времето ви. Само ще спомена моите изменения. Като цяло, те са свързани с комуникационната стратегия. Мисля си, че няма нужда да обяснявам защо. Това е важно за парламента защо парламента трябва да общува с гражданите и съответно тази дейност трябва да се финансира. Голяма част от измененията също отчитат това. И това е абсолютно разумно. Разбира се, не всички са съгласни с мен, което също е демократично. Това е всичко, което искам да кажа. Така че ние имаме намерение да продължим нашата работа, така че ако има някакви въпроси от колегите, с радост ще отговоря на тях. И презентатори Благодаря. Хората внесли изменения. Искат ли да се изкажат в подкрепа на своите изменения? Някой желая ли да се изкаже? Благодаря. Трябва да кажем, че няма емпирични доказателства за връзка между сумите, изразходвани за избирателната кампания и участието на избирателите в изборите. Затова смятам, че редакцията в проекта е малко съмнителна. Трябва да приемем че е, Лисабонския договор ще бъде сила един ден. За това сме внесли тези изменения и се надяваме, че ще бъдат одобрени. Никой друг ли не иска да се изкаже? Да, извинявам се. Е, е, господин председателю, аз е, внесох в проекта на становището изменение, но има малка грешка. В текста фигурира думата свобода. Но истинската дума, правилната дума е благоденствие. Не свобода. Значи вместо думата свобода трябва да се сложи думата благоденствие. Е, аз in е. Eh, аз е, естествено слушам италианската кабина. Проблемът само такъв на превод ли? Или е необходимо наистина да се промени целият текст, така както беше предложено, господин председателю? Проблемът е, че вместо думата свобода трябва да се сложи просперитет или благоденствие. Това е правилната дума, това е правилният превод на думата, която съм внесла е, в своето изменение. Е, господин председателю, с удоволствие ще е, приема устно изменение е, в духа предложен от госпожа Янаку. Разбира се, то трябва да бъде направено в, в съответния момент. Заповядайте, господин Дав. Искам да поставя въпроса за изменение 6507. Изменение относно гражданското общество. Има предложение за финансиране на пилотен проект за изграждане на кантора офиси на неправителствените организации, които работят по въпросите на гражданското общество. Мисля, че предложението е интересно, но се нуждае от дообмислене и всъщност от задълбочено обсъждане с комисията. Поради времето и сроковете нямахме възможност да помолим комисията да ни даде становище. И за това бих предложил да се съгласим с споразумението, с изменението пур мемуар, както се казва, но да махнем цифрата от 350 000 евро. Да оставим празно място. Би трябвало да поискаме бюджетната комисия да гласува цифра за това предложение – и е, би трябвало да се ангажираме да се върнем към това предложение и да го обсъдим по-задълбочено. Дел relatore su questo intervento del collega Daff? Osservazioni? Е, благодаря за коментара, господин Дав. Някой желая ли да реагира на този коментар? Е, господин Хефнер. Извинявам се, не ви видях. Исках да кажа нещо за изменението, визирано от господин Дав. Мисля, че е добра идея да видим как европейското гражданско общество е, и неговото присъствие в европейските институции и влияние върху процедурите там е, могат да бъдат укрепени. Например, да се даде на неправителствените организации възможност да се изказват. Тук има економически лобисти. Те имат достатъчно пари, за да подкрепят е, своята лобистка дейност. В гражданското общество обаче има много организации, за които е много трудно да организират подобна лобистка дейност. Затова смятам, че идеята като цяло е добра. Доколкото разбирам, не се създава механизъм за финансиране персе, а по-скоро се препоръчва извършването на едно проучване – за това ми се струва, че може да одобрим предложението в настоящия му вид. Ако има колеги обаче, които не са в състояние да, е, да дадат одобрението си, мога е, да се е, съглася с господин Дав. Но да не забравяме предложението. Господин Шаплин, с удоволствие ще приема идеята на господин Дав да се направи една паметна записка. Мисля, че се нуждаем от повече проучване, от повече изследвания. Мисля, че и ти, което каза да, Ендрю за разговори с комисията и сондиране на нейното мнение е много съществено. Затова аз с удоволствие приемам идеята да се направи една паметна записка. Искам само да посоча, че така предлаганото изменение е, съответства на измененията, които е предложил е, самият докладчик. Мисля, че е, трябва да се разшири видимостта на тези организации в светлината и е, на вчерашните дискусии. Мисля, че политическия дебат, политическата култура на европейско ниво трябва да бъдат издигнати на качествено ново равнище това, което предлагаме тук, може е, да допринесе за е, гарантиране на политическия плурализъм. Господин Хараги. Аз а, е, мисля, че трябва да дадем мнението на нашата група спрямо докладите от другите групи. Ние сме съгласни по предложенията които ни предлага докладчика в дискусията по бюджета. Ние сме против глобален дебат и някои увеличения, предложени от унези, които искат всички пера по комуникацията да отпаднат. Всъщност това е комуникация за значението на Европейски съюз и ние сме против тях. По отношение на съдържанието на измененията, искам да е, привлека вниманието ви е, върху абсурда, до който ще стигнем, ако се приемат тези предложения. Е, така, текста на проектостановището. Проектостановището се изготви преди да се изготви самия бюджет. Изменение 3 на господин Фокс, когато е, се говори за определен текст, в който докладчика говори за необходимостта от водене на политика по комуникация, за осъзнаване на предимствата от европейската интеграция, тези, които е, предлагат изменението, говорят и, и за недостатъците на европейската интеграция. Не само за предимствата, но и за недостатъците. Това ми напомня дискусия в една страна, където в е, е, Конституцията се говори за е, това какви предимства би имало за някои провинции да се отделят от централната държава. И трябваше да се говори за недостатъците на отделянето. Такива предложения са абсурдни. Мисля, че при такива изменения е, не могат да се предлагат неща, които противоречат на нашите цели. Благодаря ви. Ако никой друг не желая да вземе думата и докладчика не желая да вземе е, не, е, отношение по всички направени предложения. сега предложение 6508 150-66. Е, е, който е съгласен, дигне ръка. Кой е против? Отхвърля се. Няма нужда да проверяваме. Отхвърля се. Това е 6508. Следващото изменение. 6500 е, за. Дигнете ръка, ако обичате. За. Против. Приема се. Сега. Изменение 6507. Член 1506-67 за дума на Европейското гражданско общество. В изменения му вид. За. За. Извинете, някой иска да вземе думата. Господин Дав, искате ли да вземете думата? Добре, значи пристъпваме към гласуване. За. Дигнете ръка за. Против. Приема се. А вие бяхте против. А, значи въздържал се. Добре, един въздържал се, а двама въздържали се. Да. Да, господин председателя казва, трябва да броя. Трябва ли винаги да съобщавам цифрите? Добре, добре. Отчитам, че има двама въздържали се. А, трима, трима въздържали се, се оказват. Кой се въздържа? Благодаря ви. Трима въздържали се. Благодаря. Все пак се приема. 6509 по член 160301 на Шмидт за против отхвърля се отхвърля се Изменение 6501 на докладчика за. Вдигнете ръка. против. Въздържали се. А, господин председател, казва, че е забравил да попита кой се въздържа. Искате да вземете думата ли? А, за вас въздържал се. Добре. Добре, така или иначе предложението за изменение се приема. 6510. Мортен Месеншмит, член 170302. За. Против. Въздържали се. Никой не се въздържа. Отхвърля се. Изменение 6502 на докладчика Получе 16.03.02 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А всъщност доклад, председателя се поправя, приема се. 6511 месен Месешмит, член 160304. За. Вдигнете ръка, ако обичате. А, си. Eh, че ci sono in aula due rappresentanti. Всъщност виждам, че в залата има двама представители на независимите, но те са е, е, заместни членове, а е, заместни членове не могат да гласуват. 6503, изменение 6503. Внимавайте с микрофона. В такъв случай с карти гласуваме. Е, ако обичате, не, всъщност, е, кой е за? Вдигнете ръка за 6, 5, 0, 11, 71. Има ли някакви забележки, ако обичате, господин Дав? Аз мисля, че трябва както му е реда да приключим предишното гласуване. Шестдесет мисля, че там това гласуване не го направихме както му е редът. Ами вижте. Казахте, понеже получих коментари, че ще повторим изцяло гласуването по 65-11. Значи от, от начало ще почнем от нулата, защото не проверихме колко са гласували против. Значи тези, които са за. Изменение 6511 по член 160304. Значи, моля да дигнат ръка тези, които са за изменение 6511. Петима, четирима. Против. Против. 18. Въздържали се. Ми, значи, без въздържали се, изменението се отхвърли. 65.03. Изменение по същия член, внесено от докладчика. За. Осемнайсет за, против. Астенути. Nessuno astenuto. È approvato. Passiamo... Няма въздържали се, приема се. Преминаваме към е, раздел първи относно парламента. Парламенто, секционе прима, артикъл 402. Раздел първи парламент. Изменение 65-12. Финансиране на европейски политически партии. 65-12. Нортен Месершмит. За. Против. Въздържали се. Няма въздържали се, но се отхвърля. Същия член. Изменение 6504, внесено от докладчика. За. И контрари. Против. Въздържали се. Приема се. 18 гласа за. Изменение 6513 към С1403 финансиране на европейски политически фундации. Изменение 6513 Мортен Месершмит. За. Моля, дигнете ръка. Против? Въздържали се. Отхвърля се. По същия текст изменение 6506. За Против? Приема се. 14 на 8 гласа. Тъй като това изменение е одобрено, изменение 65-15 отпада. Продължаваме. Може би ще дадем утешителна печалба на господин Месер Шмидт. Еми, така е в парламентите. Има мнозинства, малцинства. И те трябва да водят тази справедлива битка до край. Затова имаме пък и дебати, за да разберем какви са вижданията на хората, както и да е. Pare си, siano otto emendamenti al paragrafo 1, paragrafo 2, cioè cominciamo a esaminare il paragrafo сега, проекта на становище на господин Шофлин. Имаме 8 изменения. А, започваме а, с първото изменение. Господин Камал, господин Фокуса. Против. Въздържали се. Пада. Параграф. Значи това беше параграф 1. Сега параграф 2, изменение 4. Искате ли всичките да ги гласуваме заедно? Господин Камал. Може ли да гласуваме е, заедно анблок до изменение 7, а другите да ги гласуваме отделно? Всички ли сте съгласни? Хубаво. Всъщност, Изменение 3, така или иначе го гласувахме. Затова сега ще гласуваме изменение 4, 5, 6 и 7. Или искахте 7 отделно да го гласуваме? Не. Мисля, че само изменение 8 трябва да гласуваме отделно. Значи можем 4, 5, 6, 7, 1 и 2 да ги гласуваме заедно. А, председателят, аз разбрах номер 7. Не знам дали аз съм сбъркал. Значи 4, 5, 6, 7, 1 и 2. Тези, които са за посочените изменения, моля да вдигнат ръка. Против. Но мнозинство няма въздържали се. Всички се отхвърлят. Сега остава да гласуваме изменение 8 на госпожа Янако по параграф 5. За. Вие искате да се изкажете ли? Ами, по-рано се споразумяхме за устно изменение. Думата просперитет или благоденствие да се сложи вместо думата свобода. Да, щях да го кажа, аз съм хайде. Изменение 8, заедно с устното изменение. За. Четиринайсет за. Против. Осем. Въздържали се. И сега крайно гласуване. по проекта на становище с измененията. За. Осемнайсет. Против. Въздържали се. Приема се. С пет гласа против. С това приключваме работата по този проект. Поздравление на господин Шофлин. С това изчерпваме точки 9 и 10 от дневния ред. Така стигаме до точки 11 разни. Е, имате графика на нашите заседания, смятаме. Координаторите са го съгласували, представителите на групите нямат възражение. Значи можем да го одобрим. И последната точка. Трябва да ви уведомим за датата на следващото заседание. Поне предлаганата дата 6 октомври 2009 от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30 след обед. Няма възражение. Безкрайно ви благодаря. До скоро.